Е, смятам да се съсредоточа върху аспектите, свързани пряко с компетенциите на нашата комисия. Така че е, приветствам е, плана внесен от комисията неодавна. За първи път комисията разработва такъв всеобхватен подход по политиката на миграция, обежище, и по финансовите аспекти, и по аспектите свързани с човешките ресурси. Холистичен подход, се казва председателят. Да, нали това е терминът. Всеобхватен подход, мисля, че е по-ясно от холистично. И така, в тази обща програма на комисията са включени два механизма, които трябва да подкрепим, тъй като по тях има малко не много позитивни реакции от държавите членки 240 милиона евро и 20 хиляди 120 000 евро а, общият а, размер, така че трябва да подкрепим тези насоки на комисията. На второ място приветствам увеличаването, предвидено през 2016 за фонда а, Миграция и обежище, който се увеличава с 220 000 евро Привлича вниманието също така върху факта, че комисията трябва да направи прецизна оценка на потребностите за миграция и интеграция, така че в случай на необходимост да предложи значително увеличаване на кредитите при преразглеждане на финансовите перспективи. Невъзможно е да се справим с проблемите и господин Леджери много ясно показа, посочи това. Про всички проблеми свързани с миграцията в следните години, поне тези в рамките на финансовата рамка. Отбелязвам си увеличаването на средствата за Frontex, но тук искам две неща. Първо, е, да се е, приемат съответните средства, така че да се гарантира необходимия персонал и е, също така по отношение на разширяването на мандата на правомощите на Фронтекс по отношение на връщанията. Видях в проекто бюджета на комисията подкрепа на законните миграции, интегрирането на мигрантите и ефективна стратегия за връщане. И тук средствата са по-малки от тези през 2014 година. Подкрепям също така това, което посочи господин Леджери трябва да се хармонизира процедурата, особено що се отнася до идентифицирането на търсещите обежище и критериите, които трябва да се вземат предвид за това дали да се предостави или не такъв статут, защото има съществени разлики между държавите членки има държави, в които няма никакъв шанс да й бъде признат такъв статут, а в други държави 5-6 повече. Може ли при отказ на такъв статут да се премине в друга държава? Не, по силата на Дъблинската конвенция, когато пристигнете в дадена държава, се взимат вашите пръстови отпечатъци, идентифицира се а, вашата държава на происход и а, в а, базата данни Евродак отиват тези пръстови отпечатъци. Така че а, ако се поиска отново в друга държава статут на обеженец, се прави справка в базата данни Евродак. и съответно лицето да бъде върнато в първата държава. Също така държ... агенциите не трябва автоматично да бъдат предмет на автоматични линейни намаления на средствата, а всичко това да се впише в средносрочна и далекосрочна да... стратегия стратегия за мисиите и по отношение на бюджета и на човешките ресурси. Това, господин председател, драги колеги, мога да кажа обобщено за, по отношение на моят проекто становище. Благодаря господин Депре за това така сбито, но и ясно изложение, което напълно се вписва в дискусията, която имахме с господин Легей. Благодаря ви за посредническата роля, която играете между комисия Либе и комисията по бюджета, а сега ще дам думата на господин Лавия. Благодаря, господин председател. Ситуацията в е, Средиземно море е изключително е, важна и, и сложна тема. С е, огромна тревога наблюдаваме ситуацията, особено когато сме от страните на предна линия. Ние знаем, че много мигранти пристигат най-вече в Сицилия и ситуацията се влушава непрекъснато. Всеки ден. Нуждаем се от е, мобилизиране на усилията на всички е, държави, не само на е, средиземноморските е, държави. Не става дума за някаква извънредна и изключителна ситуация. Не е става дума за един процес, който вече от години е, всъщност е, назрява и се развива. И за съжаление с е, средствата по приложение 5 няма да можем да решим нещата. дори само с прехвърляне на средства пак не става. Става дума за миграционен процес, който продължава вече много години и той се нуждае от е, нови допълнителни средства. Смятаме, че през 2016 година комисията трябва да предвиди адекватни средства. Е, точно е, държавните и правителствените ръководители приеха програма за а, специални а, мерки по отношение на а, горещите точки, там където пристигат а, а, мигрантите. А, След като е, обаче при нас пристигат 5 е, до 6 хиляди души е, дневно, наистина нещата трудно могат да се овладеят, независимо от това какви са специалните програми и средства, които се предвиждат. Би трябвало очевидно да потърсим един по-ефективен начин на действие, за да осигурим именно тези центрове за е, първоначално приемане на мигрантите в е, горещите точки. Е, не можем само с, от година на година да говорим за това, че е, от тук могат да се вземат средства, там могат да се вземат средства. Не, само с приказки това не става вече сме на прага на лятото, за да не кажа направо в разгара на лятото и миграционния поток ще се увеличава. Очевидно и в Катания ще говорим по тази тема. Благодаря, господин Давид. Ще обсъждаме това отново в Катания. Да, това е наистина ключов въпрос. Трябва да го обсъдим, да го решим, мейки предвид тази експлозия на миграцията и господин Леджери ясно посочи това, давайки съответните данни. И така, нека да споделя с вас решенията на координаторите. 8 юни становище по годишния доклад за 2014 година на Европейската инвестиционна банка Новазел ще бъде докладчик, също така становише по for the benefit of Italy and Greece. Nous sommes encore en relation avec euh, по този въпрос, отново връзка с миграционните процеси. ЕНП отговаря за тази тема, но тъй като е много натоварен групата, Председателят ще изпрати писмо на комисия Либе по тази тема. Предвижда се доклад за мобилизиране на инструментите за гъвкавост за Италия и Гърция. Фернандеж е докладчик тук също така по Европейския фонд за солидарност за авансовите плащания 2016 година. Господин Христофоро ще бъде докладчик за е НП. На 16 юни е, координаторите проведоха извънредно заседание, за да е, определят правилното разпределение на комисия Либе и по бюджета за делегацията, която през юли ще отиде в Сицилия. 8 души от бюджетната комисия, 4, а 4-4 по-равно. И можем да удвоим нашето е, представителство, 12, към тези 12 от официалната е, делегация, към тях ще се добавят още 12 придружаващи и така ще бъдат удовлетворени двете комисии. Тази сутрин координаторите решиха, е, че в рамките на годишния структуриран диалог ще поискаме от комисията е, специално внимание да бъде отделено на ревизирането на многогодишната финансова рамка. И комисията следва да впише в работната си програма за 2016 година тази цел. Е, също така се обърнахме към Сметната палата на Европейския е, съюз с искане да направи изложение по освоемостта и приложимостта, изпълнението на кредитите, по-специално по кохезионните фондове. Също така специална мисия относно перспективите на плащанията и неплатените е, суми. Комисията е, смята, че ще има само 2 милиарда в края на 2016 година неизплатени суми, но това е, е само в рамките на предишната финансова рамка, а и при сегашната също ще има такова натрупване на неплатени сметки. Също така предназначението на кредитите на Европейския съюз по специалните фондове, така че и на агенциите, така че да се установи дали няма някакви по-различни насоки, изкривяващи първоначалните цели. Координаторите също така приеха два проекта за писма от председателя. Едни, едното за господин Панцери, председател на на съвета на председателите на делегации така че да се подобри координацията между компетентните комисии и делегациите. И второто писмо за, до колегата Патричело а, за създаване на специален фонд а, за държавите, които страдат по-специално от ембаргото прямо Русия. А така, е, сега можем да преминем вече към гласуване. Има доста а, точки, които трябва да гласуваме. Така че нека да направим проверка за електронно гласуване. Да, моля, гласувайте. Vous avez tous voté. Le scrutin est clos. Прекратете гласуването. А, да, два гласа не са е, отчетени, е, още един глас не е отчетен. Моля, проверете. А, навсякъде са поставени карти, но може би липсва един гласуващ. И така. Първо, доклада на Жозе Мануел Фернандеш по мандата за тристранната среща, тристранна среща бюджет за 2016 година. Съвсем накратко, господин председател, заедно с госпожа Холмайер сме внесли е, е, изменения е, 42-43-73. Е, е, бихме искали не да създаваме проблеми, а да решим проблеми. Е, и във връзка с ИТР, трябва да кажем, че по отношение на сроковете, Срочното изготвяне на доклада за ИТър наистина е много важен въпрос, но независимо от това, за да не осложняваме нещата, ще изтеглим измененията. А по отношение на външните финансови инструменти, наистина имаше известно объркване и осложнение. Ще трябва да се върнем отново на тази тема, защото е абсолютно необходимо е, много интензивно, е, много сериозно да помислим за това как бихме могли всъщност да подобрим работата е, с тези инструменти. В никакъв случай в рамките на работата ни на, по, по бюджета не бива да пропускаме тази тема. Но трилогът не желаем да осложняваме, затова оттегляме измененията, които сме подготвили. Госпожа äh, Да, присъединявам се към колегата Бъге. Още една, един кратък коментар по доклада за ИТър, който трябваше да бъде изготвен през юни. Комисията все още не знае кога ще бъде готова. Всъщност, в крайна сметка, не, не е ясно. Ще ни ще има ли доклад, няма ли да има, кога ще бъде изготвен този доклад след като не може да се подготви доклада, като хората, да се питам как ще се ръководи изобщо работата по ИТър. Най-късно през септември, настоявам за това, трябва да получим този доклад, за да можем да го включим в проекто бюджета. Инак абсолютно невъзможно и неприемливо. Отбелязваме си това. 40, 41, 42, 43. Това са измененията, които отегляте, така ли? 41, и 2 и 3. 41 и 2 и те са включени в компромис Е, 47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 с устно изменение. 2016 is a welcome step towards helping member states tackle structural challenges, especially the loss of competitiveness. Qui est pour? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Осмо изменение у, с устно изменение. Sure of migration flows. Кебур. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето изменение с устно изменение. Attention equal access to mobility. Кебур. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. Кой е за? Против, въздържали се, приема се компромиса. И така отпадат следващите изменения. Компромис Б. Кой е за? Против, въздържали се, приема се.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 Приема се. Втората част сега с устно измен. Emphasis on the importance of the efficiency and effectiveness of the spending. Кипур. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 10а, 24-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис С. За? против, въздържали се, приема се. Отпадат следващите изменения. 31. Сусно из... 310 TFEU. The revenue and expenditure shown in the, in the EU budget shall be in balance. Qui est pour? Кой е за? против, въздържали се, приема се. 32 ро сусно изменение. Total in the AM delete for the cohesion programs and so on. So, qui est pour? Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 33 за, против, Да, тук има устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Отпадат следващите изменения. 38 изменение сега с устно, устно изменение. Effects on research funding, including in the areas of energy, SMEs, climate and environment, social sciences and science in society. Qui est pour? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 39 изменение за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 44-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. в компромис за, против, въздържали се. Компромисно предложение F се приема. По-нататък 48 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Не се приема. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за, против. Нека да проверим електронно това. Моля, гласувайте. А, става дума за 50-то изменение, параграф 21. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 51 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. 54-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то за, не, не, е, не, недопустимо е 56А. 57. Е, е, кой е за? Против? Avec un amendement. С устно изменение. 26. Alors, je consulte à nouveau qui est pour cet amendement. Кой е за това изменение? 57. Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. По-нататък компромис хаш. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 66-то изменение за, против. Ще проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първи параграф, 67 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 с устно изменение. That further reinforcement of certain priority areas such as the European neighborhood instrument including the assistance for the Middle East peace process, Palestine and UR, UNRWA will most likely be required due to the ongoing humanitarian and political crisis in the neighbourhood area and beyond. Qui est pour? А, кой е за, кой е против, кой се въздържа? Приема се. 69-то. Кой е за, кой е против, кой се въздържа? Отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 е оттеглено, 74 за, против, въздържали се, приема се. 34 параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 с устно изменение. Initiatives aimed at reflecting the accompanying the economical, ecological and social changes within the EU. Кой е pour? Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 80-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Че... Компромис И. Кой е за? Против. Въздържали се. Компромис И се приема. Citation 6a. И а, е, така, първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега по становищата на комисиите. Повечето са покритили. Първото изменение, което трябва да гласуваме в трети параграф, комисията по заетост. Трето изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Параграф 6, същата комисия за, против, въздържали се, приема се. 14 параграф, изменение 14, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега девето изменение на комисия ИТРЕ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега комисия ПЕШ, а, извинете, Агри, 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. Е, шесто изменение с устно изменение. of data, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement est approuvé. Приема се. След това Комисията по култура, изменение в параграф 1, първо изменение, с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трети параграф Изменение устно. The Role of pan-European networks made up of local and national media such as Euronet Plus. Кепур. Кой за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега комисия ФЕМ. Втори параграф, второ изменение, устно. The issue of gender equality should be incorporated into EU policies and addressed in the budgetary process. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така, сега ще гласуваме електронно целият доклад. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Още двама души чакаме. Добре. Прекратете гласуването. Господин Фернандеш получава своя мандат. 29 гласа за, 4 против, 4 се въздържат. Сега Преминаваме по-нататък. Проект на коригиращ бюджет номер едно. Ейдер Гардия Сабал Рубял има изменения по предишна версия. Номер едно. Стигнахме ли, госпожо докладчик? коригираш бюджет номер едно. Така, имаме няколко изменения, които можем да гласуваме амблок. Съгласни ли сте? Кой е за? Против? Въздържали се? а, отхвърлят се. А сега гласуваме доклада по проекто бюджета, коригираш бюджет 2015. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. Устно изменение, което е, е заедно с второ изменение. За, против, приема се. Изменение четвърто. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение. За, против, въздържали се. Шесто изменение. За, против, въздържали се. според мене се отхвърля. Четири Б. Седмо изменение за против. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 на 17. Съображение С. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. мненията на другите комисии и тре всичко е включено. Тран, параграф 2, пусно изменение. И транспорт. Изследвания и транспорт. За, против, въздържали се. Приема се. Комисия Реги, параграф 2, Устно изменение. Второ изменение. Е, висока степен на синергия и така нататък. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега целият текст поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 за, 5 против и 5 въздържали се. Проекто коригираща бюджет 5 за излишък 2014 година. Доклад на госпожа Гардия Забал. Първо изменение е оттеглено, второ трябва да се гласува за, против, въздържали се. Приема се, другите бяха оттеглени, сега гласуваме целият текст по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа, 4 против, 1 въздържал се. Проекто коригираш бюджет номер 4 2015 година. Става дума за Европейския фонд за солидарност за Румъния, България и Италия. Второ изменение е оттеглено. Трето с устно изменение и така показва а, солидарност с а, така в региона а, и поради природни бедствия за, против. Въздържали се, приема се. Параграф 4, изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Съображение 1, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се целият текст. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Двама. Тук двама. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, един против и пет въздържали се. Мобилизиране на Фонда за солидарност Румъния, България, Италия. Господин Вализан, трето изменение. Параграф първи за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно. А. Четвърто изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно. А. Устно изменение едно като револвинг се, се заменя с екзаменинг за против въздържали се, отхвърля се. Пето изменение. Ще отпадне, ако номер едно се приема, но първото беше отхвърлено, така че гласуваме това за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Тек, технически промени. За, против. Задържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. поименно гласуване на целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за и двама въздържали се. Следващото коригираш бюджет 2015, номер 5. Става дума за миграционният натиск. Това продължава нашият дебат от началото на следобеда. Доклад на госпожа Забал, изменение 16 за против въздържали се, отхвърля се. Параграф 3, седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение, параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, девето изменение разделно гласуване. Гласуваме първата част. Подчертавайте да так, така, така. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, останалата част от текста за, против. Нека да проверим. scrutin est clos. La deuxième partie. Втората част се приема. Параграф 4а. По-ефективно управление и така нататък. За против. Въздържали се. Приема се. Параграф 4, 11 изменение за против въздържали се. Приема се. 12 против въздържали се. Приема се. 13 за против въздържали се. Приема се. 14 и 15 се оттеглят. Първо изменение след това. За против въздържали се. Приема се. И второ изменение за против. Отхвърля се. Трето. За против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За против. Въздържали се. Приема се. Пето е включено. Шесто с устно изменение. Ако и така нататък. Трябва, ще има допълнителни разходи и така нататък в е, преговите региони. За, против, въздържали се. Приема се. Сега. Изменения от Либе. Параграф 1 е включен. Втори. За. Ага, амблок. Добре, тогава гласуваме всички изменения на Либе за против. въздържали се, отхвърлят се. И целият проекто текста по именно гласуване. Край на гласуването. 32 за, 3 против, 2 въздържали се. Сега, мобилизиране на фонда за глобализация за Финландия. Параграф 3. Изменение първо за. Против. Задържали се. Приема се. Параграф 4. Изменение второ за. Против. задържали се. Приема се. Шесто, шести параграф Трето изменение за против въздържали се приема се. Седми, четвърто изменение против въздържали се приема се. 7Б изменение 5 за против. Нека да проверим. Става дума за пето изменение. Край на гласуването. Приема се. 18, 18, това пък какво? Е? Отвърля се. А. Осми параграф, шесто изменение за против, въздържали се, приемат се. Параграф 9. За, против, въздържали се, приемат се. 9 бе 8 изменение за против. Въздържали се. Приема се. За против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Става дума за десето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А, не, извинявайте, извинявайте, отхвърля се, тъй като 20 души са гласували против. Целият текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 31 на 5. Сега преминаваме към европейските структурни инвестиционни фондове и доброто економическо определение, насоки за прилагането на член 23 от регламента за общо приложимите разпоредби, доклад Левандовски. Изменение 1. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 1. Изменение 2. Отпада. Ако номер едно е прието, но то не беше прието. Така че гласуваме за, против. Струва ми се, че се отхвърля. Изменение 3, параграф 2 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение по втори параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение, трети параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 3. Седмо изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо изменение за против. Нека да проверим. Става дума за изменение номер 8. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение. За. Против. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 е оттеглено. Първи компромис за. Против въздържали се. Приема се. Пето пети параграф, 17-то изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. А, извинявайте, то отпада. Пети параграф, 18-то изменение и то е отпаднало, както и 19-то. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. шести параграф. Извинете, тук има и трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се третия компромис. Че шести параграф, 21 изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Шесто, шести параграф, 22 изменение. А, отпаднало е. 4. С из 14 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести параграф, 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. Седми параграф 24 за против въздържали се, отхвърля се. Осми параграф Д 25 за против въздържали се, отхвърля се. И сега целият текст по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 7 против, 12 въздържали се. Сега. А, и още едно. Извинявайте, да. Протокол договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисао. Някой иска думата ли? Не такъв случай да гласуваме. Първо изменение за против, няма и въздържали се. И сега за целият протокол за против, въздържали се, приема се. А, трябва да гласуваме и поименно, извинявайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа. За двама против, 4 въздържали се. трансфера на госпожа Гардия Савал. Става дума 15, 18, 19. Да, нека да гласуваме амблок. Поименно, поименно, извинете, поименно гласуване. Трите. Трите трансфера, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Да, това е последица от вашето гласуване. Така, Още трима души не са гласували. Или може би не искат. Двама. Край на гласуването. При 30 за, двама против, двама въздържали се. Госпожа Холмайер. Имам предвид е, Европейският е, е, фонд Нямахме е, съответните кандидати, нямахме е, е, достатъчно данни, така че за около 10 000 ще трябва да се направи едно прехвърляне, е, е, трансфер, е, толкова. Това мога да кажа. И добре, значи трябва да се произнесем поименно. Така че госпожа Холма е за. Моля, гласувайте. Normalement, deux personnes n'ont pas encore voté. En définitive. Още двама, които майче вече въобще не стат да гласуват. Добре, край на гласуването. Приема се 28 за, 3 против, 4 въздържали се. Сега. 17-та точка. А, отлагаме, отлагаме. И е, сигурността, О, и е това, да. И предишното се. Така, добре, приключихме. Приключихме с гласуването. И за награда ще изслушаме госпожа Гресле. относно тристранните разговори относно прави финансовите правила. Имате думата. Да, господин председател, е, много се радвам, че с латвийското председателство проведохме великолепни преговори и можахме да приключим с текста е, заедно с комисията. Държавите членки, съветът е, не се произнесе по нашите изменения, затова трябваше да отложим трилога след това обработихме отново, преработихме текста и все пак е, успяхме да наложим около 75% от всичко това, което бяхме записали в нашата програма и сега нека да ви прочета за какво става дума. Асимилиране на неправителствените организации е, в рамките на международните организации. Ние бяхме всъщност е, за заличаване. Ставаше дума за това да се е, така, изравнят условията. Комисията при всички положения искаше да запази своята позиция, но сега Шест държави членки ще трябва да участват в е, неправителствените организации и така наречената асимилация е в крайна сметка решение на колегията. Това естествено е, е свързано и с съвместните е, предприятия. Дори не съм, не съм не можех да предположа, че ще бъде толкова трудно да наложим нашето становище. Имаше и директор на, за дейността на а, генералните директори, доклад за дейността на генералните директори. Вътрешният а, одит а, на комисията а, ще бъде предоставен в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност. Съвета също искаше всъщност да получи тези документи и да ги задържи най-вече. Много се карахме в по отношение на търговете, на конкурсите. Успяхме да установим общи критерии, включително и по отношение на опазване на околната среда. Това са много важни моменти, така че сега вече започваме да действаме съгласно Брюксел 2. Ще създадем и е, един комитет е, по е, Търговете, конкурсите е, в рамките на този комитет ще се разглеждат отново всички оферти, които са внесени. Е, ще се прецизират нещата и по отношение, в интерес на участниците в търговете. Така че действително ще можем да защитим по-ефективно финансовите интереси на Съюза. Прецизирахме и точката свързана с санкциите. Съветът предложи да се е, създаде нещо като консорциум, в крайна сметка, за съответната агенция или друг орган, който да взима окончателното решение. А сега вече се създава един панел и е, е, той се свиква, е, независимо от е, съдебни производства, независимо от административни процедури това наистина бе е, много важен момент. Е, е, това ни дава възможност така, да излезем с чест от тристранната среща, да можем да се погледнем и ние самите в огледалото, без да се срамуваме. Защитата на данните по отношение на юридическите лица се предвижда публикуване на информацията за физическите лица не съставът е, на панела е, на всяка цена трябва да се е, придържаме към принципа за независимост. Един независим председател, независим секретариат. Това бе искане на парламента. Успяхме да го наложим. Отново комитет и процедура по комитет в случаите, в които има някакви възражения от страна на участниците в търговете първоначалното решение на комисията бе не заплащането на такси и данъци да води до изключване. Сега това неплащане се превръща в инструмент на Европейския съюз, което е важно. Европейската сметна палата държи да се съкратят така, сроковете на производствата 6 седмици, в случаите в които има участие и на страните в производството 13 месеца за Европейската сметна палата. Действително, комисията ни увери, че всичко това ще се има предвид. Колкото и да е странно, това бе най-спорната точка по време на тристранната среща и преговорите успяхме във всеки случай да е, включим съответния инструмент, за да можем да реагираме. Виждам и НСКР пред мен. Да, е, твоето предложение беше чудесно, свързано е с излишъците. да, липсва съответното правно основание. Аз познавам много добре твоите аргументи във връзка с освобождаването на съвета, мисля, че отново ще имаме възможност да коментираме по същество всичко това, което ти предлагаше. Съжалявам, не можахме да се справим е, специално с твоето изменение, не можахме да го наложим, колкото и да се борихме и наистина се борихме с зъби и с ногти. И така, приключвам сега, но е, мога да ви уверя, че преговорите бяха много-много полезни. Е, благодаря и на вашата комисия, благодаря и на председателя на комисията лично, защото екипът ни бе много добър и аз ви благодаря лично за това, че ви участвахте в тези преговори. Аз само подпомагах, тъй като наистина всичко беше прекрасно подготвено по това досие и поздравявам госпожа Гресле, защото сроковете бяха истинско предизвикателство. и много деликатно. Е, вашата решителност се оказа изключително полезна в случая, така че поздравления! Ние добре се възползвахме от тази възможност за е, изменение на е, финансовия регламент. Много от предложенията не бяха обхванати всъщност бяха съвсем уместни, се оказа. Така че поздравления и благодарности. Ръкопляскания за госпожа докладчика Гресле. Има ли коментари? Господин Гер. Да, danke, президент. Also, <clears throat> Позволете ми първо да благодаря на всички, които са участвали в преговорния екип и за това, че сте се опитали да наложите това сложно изменение, което още от Аликанте, така да се каже, ме мъчи. Съжалявам, че не е постигнат резултат, но все пак, независимо от всичко, си струва естествено да се посочва защото става дума за около 500 милиона. При всички положения е трицифрено число в милиони и така натрупването е, остава все по-голямо. От друга страна е, е хубаво естествено да се намаляват таксите за тези, които са активно участват на пазара, но независимо от всичко е, е, липсата така се натрупва непрекъснато и се увеличава, не върви нито по отношение на клиентите, нито по отношение на държавите членки. Малко трудно можем да обясним какво става съвсем случайно всъщност се натъкнах на това несъответствие, но имаше и едно обсъждане в комисията Юри, което бе свързано с службата по търговските марки. И тогава някак си стигнахме до извода, че все пак има един канал, който ни води към бюджета тъй като става дума за а, а, разходите, свързани с решенията по отношение на търговските марки, които а, водят до увеличаване на разходите а, за а, държавите членки всъщност държавите членки събират, така да се каже, такси, заради това, че прилагат законодателство на Европейския съюз. Ако националните органи кажат, ние покрай това, че трябва да прилагаме правен акт на Европейския съюз, е, изразходваме толкова много средства и е, ресурси от всякакъв вид, че сега трябва да наложим нова такса и така нататък. Не, това просто не може да бъде. Не е възможно и е, както ви казах, съвсем случайно се изтъкнах на този факт. Нашият докладчик е, от в политическата група на социал-демократите е, ми обърна внимание и аз мятам, че това действително си струва да бъде обсъдено и да го повтаряме непрекъснато. Може би ще помислим и за резолюция в подходящ момент по тази тема. Но още веднъж благодаря на всички, които са участвали активно в преговорния екип. Бел апремиди. Прекрасен след обед днес. Въпросът с тези излишъци показват, че е прекален висок процента, който се прилага. Би трябвало той да се намали. А националните бюра са доста притеснени, защото това представлява конкуренция за тях. Има ли други коментари? Така или иначе ще бъде отново обсъден въпроса с марките. И така, докладът, който отдавна очакваме, е една е, много важна кауза, и сега ще дам думата на Жозе Мануел Фернандеш. Наистина, 1 милиард, е, доста значителна сума, струваше ни се невъзможно да се издейства, но той постигна това. Господин Депре си тръгва, направо ми късате сърцето, господин Депре, но Нямате ли нужда от допълнителни аргументи? за стратегическите инвестиции. Господин докладчик, благодаря ви. Аз също искам да благодаря на председателя на нашата комисия, да благодаря, разбира се, на секретарията. Трябва да благодаря и на координаторите, които от самото начало подкрепиха тази кауза. Благодаря на докладчиците в Сянка, също така асистентите на всички групи. Наистина извършихме работа, която първоначално изглеждаше невъзможна за постигане. Свършихме добра работа и не само по отношение на финансирането. И в крайна сметка успяхме да постигнем това, да а, постигнем този 1 милиард, за да се намали свиването на бюджета по свързана Европа и Хоризонт 2020 година. И това е, е в текста на регламента по гаранционния фонд намалихме въздействие от тези 500 милиона и за хоризонт 20, 2020, защото основните бюджетни линии там не бяха засегнати. Членове 18 и 19 бяха отразени в приложение. По отношение на управлението, също а по отношение на лайфтайм и оценките, ние направихме това. И ако оценката е положителна, фонда трябва да продължи да действа. Независимата оценка е по-скоро негативна, но ще се продължи тази дейност с законодателна промяна. Ако е напълно отрицателна оценката, фонда трябва да приключи съществуването си. Платформата за консултантска дейност, за публичните органи е, е безплатна дейността, за средните и малки предприятия е една трета. И тази платформа трябва да бъде в помощ на националните платформи и регионалните помогнахме всъщност на всички комисии, комисията ИТРЕ, ТРАН. Както и за портала, така че да има по-голяма яснота, прегледно за инвестициите. Е, да, има доклади, които изготвя парламента, но парламента е, е, ще получава и отрицателни мнения на Мислите, но това, което ще бъде прието от комитета за инвестиции, което няма да бъде отхвърлено, информацията ще бъде публична по а, тази, в тази сфера. А, намалихме въздействието върху важни а, програми от тези съкръщения. Съобразихме се с предложенията на Комисията за бюджетен контрол, както и на е, комисия Реги в а, е, платформите могат да се обединяват този фонд и структурните фондове. Имаме един а, е, новаторски инструмент, допълващ, а, който може да създаде а, хиляди работни места. Е, on a un nouvel instrument това е един нов инструмент и можем да се гордеем с извършената работа. Благодаря на всички колеги, защото те допринесоха в голяма степен за постигането на този резултат. Работата ще продължи и в следващите години, за всички бюджетни процедури, защото трябва да постигнем тези цел максимално да се намали въздействието върху Хоризонт 2020 и а, Свързана Европа. Спечелихме още нещо изключително важно Съветът иска да работи с предишната финансова рамка. Съвета не иска гъвкавост, не иска да се повдига този въпрос, както и член 14 и възможността да се използват неизползваните маржове. А ние ги ползваме и искаме да продължим това и при други проекти. Наистина това беше работа на целия екип, така че аз благодаря на всички, на председателя и всички, които е, свършиха огромна работа. Можем да се гордеем е, качеството на човешкия материал, на човешкия ресурс, в секретарията, в комисиите – и най-вече секретарията на комисията бюджет. Благодаря ви. Това беше наистина така един едно върхово постижение. А, имам чувство, че това е като да закусиш преди да си легнеш. Но Просто искам да повторя казането от Хосе Мануел. Минимизер, минимизер л'impact максимум. да се минимизира максималният, максималните последствия. Не, трудно беше. Не е лесно. Аз не съм тук, аз съм тук отскоро но а, трудно е да бъдеш депутат, когато нямаш а, правителство. И тогава разговаряш с дипломат, никога не можеш да се срещнеш с а, някакъв министър. А си знаете, че е диплом, дипломата няма много, така, много приятна роля, тъй като той си има правомощия и той като че ли страда от тутизъм. Всъщност се опитваш да, да дискутираш с аутист. И необходими са качествата като на нашия оратор, на нашия докладчик, за да стигнеш до някъде. И на крайна сметка решението да е задоволително и удовлетворяващо за всеки. И тъй като искаме да работим и с частния сектор, трябва да имаме един, една много стабилна рамка. А, надявам се, че не, нещ, нещата ще свършат добре с Гърция, тъй като а, съмненията и а, нестабилността, на които бяхме свидетели в продължение на седмици, не бяха не бяха в никакъв случай благоприятни за инвестициите. И както каза колегата, ако няма кой да плати на, а, гръцка, на гранична полиция в Гърция, ами тогава отваряме от врат, широко вратите за незаконната миграция. Така, извинете за моите коментари, а сега давам думата на колегите. Господа Гърдия Савал. Благодаря. Да, наистина си заслужава да благодарим много сърдечно на колегата, който работи са целия парламент, защити нашата становище дори самият формат на тристранната среща бе нещо уникално. 50 души, е, различни политически групи, различни комисии. На практика целият парламент е, бе представен при тези тристранни срещи. До 8 часа сутринта работихме и закусахме наистина преди да си легнем, преди да е, стигнем до леглото. А след това отново трябваше да насрочим тристранна среща, в която работихме 8-9 часа, защото детайли и то съществени детайли не бяха уточнени. След това се спряхме и на съображенията в преамбила, оценихме всичко и така, нека да не навлизам в подробности, но това бе един от най-сложните трилози, в които съм участвала и също времено много, много важна тристранна среща. За председателството, за съвета, естествено, нещата също не бяха е, лесни, тъй като те трябваше през цялото време да мислят за държавите членки, е, които е, е, трябва да се споразумеят по текста. Е, в противен случай не можеше да се постигне напредък. Е, при е, тристранната среща съвсем ясно се чувстваше всичко това. Комисията не ни помагаше много, защото тя бързаше. И така, имаше теми, по които съветът просто трудно се отказваше от първоначалните си предложения. Парламентът, независимо от всичко, успя да се пребори и да наложи редица изменения в текстовете, така че текстът като цяло стана вече доста по-добър и е, се чете по-добре. Ние подобрихме и по същество нещата във връзка с финансирането. Е, но естествено това ще бъде и част от е, преговорите по бюджета за 2016, както и за международната е, финансова, е, за многогодишната финансова рамка. Така че всичко това, което е свързано с финансирането, предстои да се договаря допълнително още веднъж. Благодаря за вашето участие в тези преговори, господин Марга. Също Благ... Да, аз също присъствах, господин председател. Не толкова, колкото господин Фернандес и колежката, която току-що говори, но но и аз участвах, да. Може би не съм чак толкова въодушевен, както колегите, които говориха преди мен, господин председател, но при всички положения трябва да отбележа техният принос. Те работиха много сериозно. И а, мисля, че по, съществено подобрихме текста имаше опити за блокиране е, е, на тристранните е, преговори, но все пак, независимо от така, опитите на съвета да ни върне към своите позиции, мисля, че успяхме да внесем немалко изменения, които подобряват текста в сравнение с първоначалния вариант. Да, е, имам известни резерви. Е, е, има и един по-критичен поглед е, е, към резултата постигнат е, на тристранната среща, но е, утре е, по време на заседанието в пленарна зала естествено ще се Е, изкажат е, всички и тези, които са по-ентусиазирани, и другите, които са по-критични. Що се отнася до финансирането и конкретното е, изпълнение на програмите по Хоризонт е, 2020, е, 4% е, съкръщаване по отношение на програмите за научни изследвания, иновации останалите е, програми, най-вече тези, които са свързани с големите економически, е, няма да е, пострадат. Това вече стана, така да се каже, традиция. С оглед на ситуацията и дефицита на средства можем естествено да обозначим и постигнатото като успех, но по отношение на управлението на фондовете Наистина успяхме да постигнем и добри резултати, най-вече по отношение на определенето на критериите. Да, мисля, че и по отношение на така, справката с информациите, така наречения скорбард и мерките във връзка с определени програми. Според мен напредъкът е на лице. Естествено, човек е, може по различен начин да гледа на постигнатото, е, но е, безспорно е, че много дълго са работили колегите и е, са се лишавали и от сън. По 8, 9, 10 часа са продължавали заседанията. Аз бях по това време в Палестина, Палестина така че не съм участвал в тези нощни е, маратони. Но е, в заключение, позволете ми само още няколко думи. Е, става дума за. Е, план за програма, която би трябвало да доведе до поврат в Европа. И сега а, нещата се превръщат повече в финансов инструмент, не са толкова програма или план. това вече е, наистина е една съществена разлика в сравнение с първоначалната версия. И както моята колежка току-що каза, много важно е естествено да видим как точно в рамките на бюджетната процедура е, ще е, се договорим във връзка с вижданията на парламента и когато говорим и за е, бюджетен контрол, ще трябва да помислим съвсем точно как ще следим изпълнението на целите. Благодаря на господин Маргаль. Госпожа Гресле, аз също бих искала да е, изразя уважението си към е, постигнатото от колегите. Е, резултатът е много по-добър, отколкото първоначалния проект. Ще видим след това при изпълнението как ще се осъществят нещата на съвместното заседание с комисията ЕКОН като че ли е, имаше така една склонност да се оправдаваме е, за начина по който е, се процедира. Смятам, че това не е подходящият начин и би трябвало да променим подхода. Да. Запознахме се със съвместния комитет, но споделено. Споделен миг на щастие. И по този начин можем да привлечем максимален брой хора към тази дейност. Все пак е, оставят още някои детайли за да уточняване, за решаване споразумението с е, Европейската инвестиционна банка. Има още няколко срещи предвидени. Но толкова приятно беше това удоволствие, че господин докладчик е, ще го продължим ще се запознаем с проекта споразумението. Важно е утре да има мнозинство при гласуването на текста. Така че, ако има още някой друг скептик сред вашите колеги, трябва да направите сега всичко възможно, за да ги убедите. Mais, comme il faut vivre dans но тъй като трябва да живеем в атмосфера на доверие, трябва вид. И за да дадем израз на това доверие, предполага се, че текста ще бъде гласуван утре. И за това е предвиден един скромен коктейл утре вечер по този повод. Que soit votre vote euh, demain, ce sera l'occasion de и така ще можем да изразим удовлетворението си и да благодарим и на тези, които а, допринесоха за тези заключения на тристранната среща. Жозе Мануел тази сутрин се питаше каква е а, ползата. А, да, тук е, ясно се доказва ползата от парламента. Така че можем да поздравим докладчика, докладчиците в Сянка, всички участвали в тази дейност. И аз, който съм нов тук сред вас, е, е, можех да се радвам на високите експертни знания на целия екип удоволствие беше да се работи с толкова качествени колеги. Още повече, че последната нощ на тази тристранна среща към 7 сутринта все още се питахме дали ще се стигне до някакъв положителен резултат. Наистина беше вълнуващо приключение ça finit И в крайна сметка беше постигнат резултат. И наистина би било жалко, ако това не беше факт, толкова загубени часове. И така, ако всичко протече гладко, и би трябвало това така да се случи, утре вечер 19-20 часа ще има коктейл À 20 heures. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, encore une... И така, още веднъж благодаря всички участници в тази, това прекрасно приключение. Трябва да бъде ефикасен действията си този механизъм. Така че инвеститорите в частния сектор да поемат рискове, след като имат тази гаранция. Трябва да се, бъде съобразена и правната, законодателната рамка, така че наистина спешно да се приключи изграждането на общия пазар, като все още има фрагментирани участъци в него. Надявам се, че със същата енергия ще се работи в тази посока за доизграждане на общия пазар, за премахване на всички препятствия. Това е изключително важно и за средните и малки предприятия. Така че, надявам се, че поне 20% от тези средства ще бъдат предназначени за средните и малки предприятия. И така, тъй като се доближаваме до лет, лятната вакансия, все пак три тристранни срещи се проведоха през това първо 6 месечие които доведоха до успешен резултат. Le trilogue sur le règlement financier, avec des avancées. И бяха постигнати много важни крачки. Благодариме на госпожа Гресле за това. Е, при е, другите тристранни срещи също се постигна напредък, е, особено по хоризонт 2020. В крайна сметка се издейства този милиард, това наистина е е, много добро постижение. Така че трябва да бъдем решителни в действията си. Това беше постигнато. Така, е, мисля, че можем да приключим а, е, това заседание с толкова натоварен дневен ред. Всъщност ние сме тук още 9 сутринта. Така че приятна вечер на всички